So, darf alle herzlich begrüßen. Председателката, добре дошли. Продължаваме работата, която започнахме днес сутринта. Ще говоря на немски, така че ви моля да си сложите слушалките. Добре дошли и на всички слушатели, които проявяват интерес към заседанието. Точката от дневния ред, която ще обсъдим сега е Еразъм за всички, програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младеща и спорта. За пръв път провеждаме официално разискване на предложението на комисията за периода 2014-2020 година. Горчивият ни опит сочи, че това предложение предвижда всички програми в областта на образованието, обучението, младеща и спорта, като Комениус, Леонардо да Винчи, Еразъм, Грунтви и Младеща в действие да бъдат обединени. Същото въжи и за програмите Темпус, Еразмус Мундус, двустранни програми между Европейския съюз и трети страни. както и за дейностите по Жан Моне. Предлага се спортът да влезе в отделна глава. През юли на заседанието си подробно още веднъж ще обсъдим предложението. Ще говорим най-вече за техническите аспекти и аспектите свързани с управлението, тъй като те са много важни в това предложение. Моето становище ще бъде обсъдено през септември. Ще гласуваме в началото на ноември. Не знаем все още какви средства ще бъдат заделени, за това ще работим само с процентни стойности и в началото на годината ще видим как ще се развият нещата. Последващата програма Учене през целия живот е нова многогодишна програма, за срок от 7 години. Предстои сега да я обсъдим. В тази програма са отразени приоритетите на стратегията Европа до 2020 година. Отразена е и водещата инициатива на комисията. Една от пете основни цели в рамките на стратегията Европа до 2020 година е да се намали процентът на преждевременно напускащите училище на по-малко от 10%. както и да се увеличи броят на младежите с висше образование или образователна степен съответстваща на такова на 40%. Комисията е предвидила увеличение от 70% в сравнение с така или иначе малката сума, която бе предвидена първоначално. Надяваме се най-малко най-малкото, извинете, при средносрочното финансово планиране комисията да осъзнае, че на образованието се пада много важна роля и че е необходимо да изпълни ангажимента си от 70% увеличение. Знаем какъв мъничък дял се заделя за нашата област – и като се имат предвид амбициозните цели, които сме си поставили, ще трябва да работим за увеличаване на средствата. Съгласно новото предложение, всички действащи програми по отношение на младеща и в областта на образованието ще се обединят. Вече ви посочих кои са тези програми. Еразъм, Комениус, Леонардо да Винчи, Грунтви, както и програмите за сътрудничество с трети страни в областта на висшето образование, като Темпус, Еразъм Мундус и други двустранни програми, осъществявани от Европейския съюз и трети страни. Към тези програми се прибавя програмата Младеща в действие, както и действията Жан Моне. В отделна глава се разглежда спортът. Комисията възнамеряваше да се постигне баланс между хармонизирането и гъвкавостта. За целта тя предложи както действията, така и управлението на програмите да се рационализират и упростят. Програмата се основава на три вида дейности. Първо, мобилност за отделните хора. Второ, сътрудничество с цел насърчаване на иновацията и най-добрите практики. Трето, оказване на подкрепа за политически реформи. Опростяването е добре дошло. Винаги сме се обявявали за такова, най-вече по отношение на кандидатстването по проекти. От друга страна ще е трудно да се установят конкретните действия в областта на образованието и по отношение на младеща най-вече, що се отнася до младеща, тя почти не се опоменава конкретно в програмата. Ще се спра сега върху младеща. В програмата няма нито отделна глава, нито отделен член, визиращи конкретно младеща. Трябва да се погрижим за това да се продължи финансирането на конкретните цели, инструменти и структури на ниво Европейски съюз, отнасящи се до младеща. Какво означава това? При положение, че на младеща не е посветена отделна глава. Трябва да се обявим за отделянето на младеща в отделна глава. Трябва да се предвиди точно определен бюджет, както и да се посочат конкретните действия, които ще се финансират. Много е важно младежите да придобият ключови умения, с които да им се даде възможност да участват в пазара на труда. Но става дума не само за такива умения, става дума за личното развитие на младежите, за някои културни аспекти, за възможността им за участие в обществения живот. Ще се спра върху заглавието. Еразъм за всички. Това не е подходящото заглавие тъй като Еразъм е програма тясно обвързана с висшето образование и мобилността на студентите. Това е едно съкръщение, европейска схема за действие за мобилността на студентите. Това е съкръщението от английски. Това, което до сега ни бе познато като програма Учене през целия живот, далеч надхвърля рамките на онова, което разбираме под програма Еразъм. Ученето през целия живот включва средното образование, професионалното образование и обучението на възрастните. Тези три образователни сфери не винаги са обвързани с мобилността но са обвързани с регионалното сътрудничество например в рамките на програмата Comenius Regio, по която бе постигнат голям успех, или в рамките на партньорства в областта на обучението за възрастни. За това не бива в заглавието да стесняваме приложното поле на програмата. Колкото и да е чудесно това заглавие, то няма да доведе до спазването на всички ангажименти. Би било лъжа дори ако заявим, че всички студенти ще могат да се възползват от възможността си за мобилност по програмата Разъм за всички. За съжаление, в момента от това могат да се възползват само тези студенти, които могат да си го позволят. Така че, не би ли било по-добре да използваме за заглавието формулировката учене през целия живот. Преди 6-7 години, когато комисията постави началото на тази програма, именно това бе заглавието й. И тогава ние го одобрихме, тъй като то включва всички аспекти, които споменах до тук. Затова нека си припомним каква бе формулировката, която използва комисията преди няколко години. Защо? Защото това, което предвижда тя сега, а именно обединяването на всички програми в различните области, можеше да бъде направено и още тогава. Сега преминавам към наименованията на марките. Трябва да се запази идентичността на всички програми. Затова са много важни техните наименования – Еразъм, Комениус, Леонардо да Винчи и Грунтви, както и Младеща в движение. Всяко едно от тези наименования визира определена образователна сфера. В тези отделни сфери от образованието през изминалите години и десетилетия бяха създадени много силни мрежи. Мрежи от бенефициенти по програмите, както и от онези, които работят по организирането на дейностите по тях. Знам, че много хора не са запознати с Комениус. Всички знаят какво е Еразъм, но едва ли са чували за Комениус. Комениус обаче не е програма насочена към отделни ученици. Тя е насочена към училища, към мрежи, които дават възможност за осъществяването на дейности по тази програма. Спецификата на програмата Comenius е различна от тази на програмата Еразъм. Затова нека в съзвучие с намерението на комисията, а именно да се обвържат отделните програми, да запазим така наречените маркови наименования, т.е. установилите се наименования на отделните програми. Що се отнася до дейностите, които трябва да се финансират по програмите, все още има много какво да се обсъди. Предложението на комисията не е конкретно, т.е. не е ясно кои дейности ще се финансират и кои не. Необходими са ни повече информация и повече видимост, така че онези, които се възползват от програмата, наистина да бъдат визирани в законодателния текст. Когато последния път обсъждахме програмата, ми беше казано това или това вече е в текста но онези, които се ползват от дейностите по програмата, трябва да могат лесно да намерят онези части от текста, които се отнасят до тях. Няколко думи за структурата на доклада. Предлагам с нашия текст да изменим предложението на комисията, така че младеща, спорта и образованието ясно да бъдат отделени една от друга. Как можем най-лесно да постигнем това, като посветим на всяка област отделна глава? Трябва да има глава за общото и професионалното образование, глава за младеща и глава за спорта. В главата за образованието трябва да се назоват отделните сфери на образованието и конкретните цели, свързани с тях. Отчасти трябва да запазим структурата на предложението на комисията, така че отделните глави да продължат да визират трите области, предложени от комисията. Мобилност за отделни лица, сътрудничество в името на иновациите и най-добрите практики и... Aber die Aktionen 1 und 2 sollten für jeden но дейности 1 и 2 трябва да бъдат по-подробно описани за всяка сфера на образованието. Трябва ясно да се посочи за кои действия ще се оказва подкрепа. Например, мобилност при обучението на отделни лица. Тук трябва да се опомене, че в рамките на Еразъм, т.е. в областта на висшето образование, трябва да се насърчава мобилността както на студентите, така и на преподавателите. Дейността сътрудничество за насърчаване на иновациите и най-добрите практики. Тук може да се поясни, че в рамките на Комениус, например, се насърчават проекти между училища, които да се осъществяват от ученици и преподаватели. Може да се визират и регионалните партньорства в рамките на Комениус Регио. Що се отнася до обучението на възрастните, в рамките на Грунтви трябва да се назоват многостранните проекти и мрежи, които да служат за обмен на най-добри практики. По действия 1 и 2, мобилност и сътрудничество, трябва да подробно да се опишат действията във всички отделни области. Ние трябва да направим това описание, което няма да е лесно, но сътрудниците ни са готови да се наймат с тази задача. Няколко думи за младеща. Трябва да последваме структурата на предложението, като очертаем три действия. Мобилност в областта на образованието за отделни лица, сътрудничество за насърчаване на новаторството и най-добрите практики и оказване на подкрепа на политически реформи. Действия 1 и 2 трябва да бъдат описани конкретно. Например, обмен сред младежите и Европейска служба за доброволчество. Преминавам към спорта. Има отделна глава, посветена на спорта. В сравнение с останалите глави, тя е микроскопична. Възползващите се от дейностите в тази област трябва да са или публични органи, или организации на гражданското общество, работещи в областта на спорта. Не се упоменава изрично обаче масовият спорт. Според мен той трябва да бъде визиран конкретно, защото това е нашата цел. Трябва да се вземе предвид и доброволчеството в областта на спорта, както и необходимостта от насърчаване на съвместимостта между спорта и свободното време и образованието, извинете. Що се отнася до спортните прояви, те трябва да бъдат насърчавани, когато са тясно обвързани с целите на предложението, например приобщаването на лица в неравностойно положение. Имам предвид прояви, като например параолимпийските игри. Дейностите Жан Моне към момента Шест института се ползват с подкрепа за осъществяването на тези дейности. В рамките на тези дейности, както казах, на тези шест института се предоставя специално финансиране. Комисията обаче заяви, че четири от тях вече няма да се ползват с тази подкрепа. В момента се предвижда помощ само за Брюш и Флоранс, институтът в Мастрихт, Правната академия в Триер, Европейската агенция за специални потребности в образованието и Международният център за европейско обучение в Ница. Това са институтите, които вече не получават финансиране. Но те според мен се нуждаят от дългосрочна подкрепа. Не знам защо се прави разлика между тези четири института от една страна и другите два. Казаха ми, че причината за това е, че в други области на пазара има голяма конкуренция и за това не бива да подпомагаме отделни институти. Но ако на пазара има конкуренция, то тя въжи и за Флоренция, и за Брюш. Аз много харесвам Брюш. Не съм за това да не предоставяме повече подкрепа на института там, но ако ще прилагаме пазарния принцип, то можем да кажем, че Институтът по европеистика към университета в Брюкен предлага също толкова добро качество, колкото Института в Брюш. До момента обаче не сме го финансирали с нито един цент. Какво имам предвид? Или ще финансираме всички, или нито един. И трябва всички да имат възможност да кандидатстват за финансиране. Ако не им се даде такава възможност, трябва да финансираме всички. Преминавам към следващата точка. Минимални дялове за другите институции. Това не се споменава в... Това се споменава само в съобщението на комисията, което няма обвързващ характер. И за това е важно всички тези минимални дялове да бъдат споменати в законодателния текст. Трябва да обсъдим тези дялове, защото в програмата за учене пред целия живот, е, тези дялове възлизаха на 82%. Към тях се прибавяха и дяловете на младеща в движение. Сега комисията предвижда да разпредели само 56% от сумата върху тези сектори с аргумента, че основните заинтересовани страни ще получат поне толкова средства, сколкото са разполагали през 2007 година. И тези е, минимални стойности, които са предвидени, а на 25% за обучение е, в висши учебни заведения, за професионално обучение 17%, 2% за обучение на възрастни, обучение в училищата 7% и още 10, 7% за за младеща. Аз съм на мнение, че трябва 90% да бъдат разпределени. Ние определяме политиките и а, ние трябва да можем да кажем как се разпределят а, средствата. Аз не бих искала да вземам решение за 56% от сумата, която е предвидена, а за останалите 44% да вземат решение служители. Смятам, че имаме право да изискваме участие в вземането на, разпредел... на решение за разпределянето на средствата. Защото администрацията е орган, който не е избран, върши си работата, но ние сме е, един орган, който е избран и също имаме право на глас. Национални агенции. В предложението се казва, че във всяка държава трябва една единствена агенция, един единствен орган да е, работи върху тези програми. Ние сме на мнение, че държавите трябва да работят е, по тези програми всяка държава трябва да разполага с средствата, които са предвидени, а не всяка държава да има различни агенции, които да отговарят на, за различните програми. В Германия ние имаме отделни бюра, които работят по отделните програми, като например участниците в Еразъм са същите, които, с които работи и немската служба за обмен на академични кадри. Така че и съветът всъщност взе решение да спомена, да спомена не една агенция, а много агенции, т.е. да продължим практиката и до сега в всяка държава да има съответната агенция. Бюджетът на програмите. Комисията предлага да има повишаване с 70%, именно 17,3 милиарда евро. Ние сме много доволни от това предложение. Трябва да изчакаме окончателното решение по отношение на бюджета, докато се приключи средносрочното планиране на средствата. Надявам се, че това решение ще бъде взето преди края на тази година, така че програмата да може да започне още пред, през 2014 година. Ако обаче решението се проточи до средата на следващата година, тогава ще е по-трудно програмите да започнат да действат а, през 2014 година. Надявам се, че здравият разум ще наделее И въпреки, че ние сме едно много малко опера от бюджета, все пак ще разполагаме с 70% повече от досегашния си бюджет. Дори ако в сравнение с социалния фонд да имаме много малко средства. Един друг въпрос, който до сега обсъждахме, беше едно добро, според мен, предложение на комисията, а именно предложението да може да се завършва магистърска степен в друга държава, членка на Европейския съюз. За тази цел са предвидени кредити от Европейската банка за инвестиции. Предвиждат се 881 милиард, милиона евро под формата на гаранции И с течение на развиването на програмата този размер на гаранцията да нарасне на 180 милиард, милиона лева, евро. Извинете. Тези пари са под форма на гаранции те възлизат от, е, на 5% от е, общия бюджет. Това са в е, общи линии моите забележки. Това беше моето мнение като цяло за предложението на комисията. Големи части от него са доста добри, други се нуждаят от подобрение. Това, което, например, за програмата Еразъм би било важно, например, да се споменат летните университети или други подробности по отношение на срока, в който могат да се използват средства от програмата Еразъм. Всичко това са подробности. През есента ще могат да се правят предложения за изменения това е структурата, която ви представих. Разполагате с документ на английски и сега имаме на разположение половин час време да обсъдим, ако сме достатъчно а, стегнати. А, ви а, моля за вашите коментари. Давам думата първо на а, докладчика в сянка, госпожа. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Съгласна съм с повечето от това, което каза нашата председателка. Би било хубаво да обсъдим някои от тези неща и по-рано. Имахме вече една предварителна среща, както казах. Радвам се, че говорихте за трите цели – образование, младеж и спорт. Разочарована бях от първоначалното предложение, където въобще не се споменаваше младеща. Радвам се, че сега принципите а, са много по-ясни. Младеща и младежките програми са много важни и радвам се, че сме съгласни по този пункт. Колкото за минимумите, да, 90% да, защото не може комисията да решава сама всичко. Ние трябва да имаме думата по повечето пера на бюджета. И надяваме се, че ще получим увеличенията, които сме искали. Заетостта е една от целите на комисията. Възможността за хората а, да работят също е много важно. Но има и важни други въпроси. Гражданството, младежката автономия не е само а, възможността за работа. Е разъм за всички. Има и други цели. Образованието, например, не е а, само цел. Примерно а, да получите а, диплома на 30 години и след това да почивате на лаврите си. Учене през целия живот, значи именно това, през целия живот да се учи и да се отделят съответните финансови средства за това, като се обхванат всички социални групи. Не може, както сега става при Еразъм, само един елит да се ползва от безвъзмезните помощи и финансовата подкрепа. И още нещо, което смятам за особено важно. Неправителствените и младежките организации. Има така наречените оперативни безвъзмезни помощи, които а, до сега се даваха само на запознатите с тази възможност. Ако те бъдат премахнати обаче, ще се сблъскаме с проблеми, защото много организации просто ще изчезнат, тъй като няма да имат средствата, които са необходими, за да продължават да функционират. И в нещо друго съм съгласна с вас, госпожо председател. Много важно е да продължим да подкрепяме националните координационни агенции. Не е необходимо да създаваме нови структури. Като се има предвид, че вече разполагаме с структура, която а, си върши работата, по-добре да продължим да я усъвършенстваме. Благодаря, казва председателката. Госпожа Цъпел, благодаря за подробната презентация, както за оценката на предложението, така и за критиката. Ще се спра на някои от тях. Наистина, можем само да се радваме, че бюджетът се увеличава с 70%. Мисля, че точно в положение на висока младежка безработица, това е правилното политическо решение. Именно да се инвестира за повече младежки програми, повече обучение. Искам да обърна внимание обаче, че 8-те е, държави нетни плати в Европейския съюз по, поискаха бюджетът за Европейския съюз да бъде намален с цели 10%, така че а, този бюджет все още не е съвсем сигурен. Смятам, че трябва да направим всичко, за да осигурим тези средства, защото всичко друго би било една недълновидна политика. Но трябва да си дадем сметка колко а, голяма е опасността предвидените в бюджета цифри да не бъдат окончателни. Всички сме на едно мнение за възможността, за важността на обучението. Не бива да забравяме и социалното включване и е, че говорим за програми, които се обръщат към е, хората като цяло. Целите личности и този аспект трябва да бъде видим в програмите. По отношение на името, това име е избрано заради успешността на програмата Еразъм. Това е вярно, но от друга страна не смятам, че е вярно цялата програма да се нарича Еразъм. Първо, защото това не е програма Еразъм за всички, така както името предполага. И второ, защото много от участниците, които потенциално биха се възползвали от програмите, е, няма да се чувстват включени в тях. Моето предложение също е да се говори за учене през целия живот. Може би можем да говорим за образование или обучение за всички защото от това има ще става ясно за какво става въпрос при тези програми. Бих искала да отбележа нещо по отношение на дейностите Жан Моне, защото малко се ядосах. Аргументираме с това, че трябва да бъдем гъвкави и да се приспособяваме към пазара. Всички тези институции, които споменахме, винаги са използвали смесено финансиране от една страна са получавали а, бюджетни средства, от друга страна са имали пазарно поведение. Не смятам, че трябва да а, казв, да караме тези институции да се а, финансират само на пазара, така че подкрепим докладчика. Благодарим много, каза председателя. Марко. Господин Скурия. Благодаря, госпожо председател. Надявам се, че комисията няма да се обиди, ако кажа, че сегашното предложение изглежда много по- рационално, много по-разумно и много по-разбираемо в сравнение с предишното. Когато започнахме да говорим за еразъм за всички, казвахме, че има три главни проблема. Първо, името. Ние казваме, че еразъм е една важна марка, но това може да бъде подвеждащо, защото еразъм се ограничава само до един аспект. В Брюксел има много образователни заведения, ученици, учители, които се ползват от други програми. Тоест има и други програми. Не е единствената програма е разъм. Така че не мисля, че названието е разъм за всички е най-доброто. Това първо. А второ, когато слагаме всичко в един кюб. По-рано смятахме, че трябва да разделим образованието от младеща и спорта. Мисля, че особено важно е да има ясна идентичност на програмите за младеща и спорта, така както имат образователните програми. Това за мен е съвсем ясно. Трябва да разбираме добре, че тези три дяла трябва да имат много ясни средства, много ясен бюджет, ясно определение. Защото имаме структура, която работи добре в някои страни, където имат по една агенция, в моята страна обаче те са няколко. И мисля, ако трябва всичко да се обедини в една агенция, това би било а, прекомерно, прекалено. И когато говорим за бюджета, това трябва да се има предвид. Това са трите ключови въпроса, които според мен трябва да се откроят. Вие ги разглеждате а, подробно. По отношение на Жан Моне, не мисля, че е правилно да дискриминираме някои институции или пък да насърчаваме безмислената конкуренция между страните членки за разполагаемите средства. Поред мен ние трябва да решим как средствата да бъдат използвани. Ние, като парламент, парламента трябва да решава това, а не служителите. Ние трябва да решим как да се разпределят средствата. И мисля, че вашия доклад е, е върви в правилна посока по този въпрос. Ева, благодаря. Благодаря, Дорис, за това, че представи доклада си. Мога само да се съглася с това, което каза. Затова няма да го повтарям. Ще се спра върху нещо, което е много важно за мен, а именно, четейки предложението на комисията, оставам с впечатлението, че тя иска да постави всичко в контекста на рентабилността и пренебрегва моменти, като например социалното приобщаване. Колкото и да са важни и ценни тези програми за нас, и за комисията. Трябва да подчертаем, че те не са насочени към сектора на економиката. С тях не можем да разрешим по какъвто и да било начин проблема с младежката безработица. Това са програми, които дават на младежите и на други ползващи се от тях една допълнителна възможност да пребивават в чужбина, програми, които допринасят за индивидуалното им развитие и така нататък. Но те не могат да допринесат за борбата срещу 50% младежка безработица в Европейския съюз. Не бива да очакваме от тези програми това, което те не могат да изпълнят. Целите, поставени по тях, са съвсем различни. Мисля, че разискванията за наименованието вече нанесоха вреди. Наскоро тук на посещение бе клас от едно училище и класната им каза, че училището иска да кандидатства за финансиране по Комениус че, и че е било казано, че трябва да побърза с а, подаването на заявление, тъй като след две години програмата вече няма да действа. Виждате до какво водят тези дискусии за името. Мисля, че трябва да работим против такива допускания че програмите в бъдеще няма да действат. Затова трябва да направим ясно разделение между младеща, спорта и образованието, да посочим конкретни цели за всяка една от тези три области, както и да запазим вече установилите се наименования на програмите трябва за гражданите да е напълно ясно по какви програми могат да кандидатстват, кои биха били подходящи за тях. До момента това не бе ясно, всичко бе подведено под един знамената, така че в крайна сметка никой не знаеше по коя програма може да кандидатства, коя е насочена конкретно към него. Надявам се, че тук в комисията ще си разработим ясно становище, ако последваме твоето предложение. Надявам се, че ще се преборим и за изготвянето на една ясна, добре структурирана програма с точно заложен бюджет, програма, за която всеки ще знае дали е подходяща за него или не. Президент, Благодаря, госпожо председател, за този а, точен и пълен анализ. Искам най-напред да кажа, че подкрепям това, което се казва във връзка с названието, наименованието на програмите. Искани ни се много по-общи да бъдат названията, те да обхващат всички аспекти, които искаме да влезат в действие. Но името Еразъм, макар и добре известно, е като че ли малко ограничително, за да може да създаваме мрежи, да се учим от добрите практики, да създаваме образователни програми в страните членки. Програмите, както казах, са добре известни и това всички споменаха. Трябва да запазим тази четливост и видимост на програмите, за да могат те да се използват от гражданите на Европа. Въпрос е дали става дума за стратегия на комисията, която почива на някакъв анализ и ако има такъв анализ, добре е ние да бъдем запознати с него. Защо се предлагат определени промени, защо се предлага заличаване на някои неща, с които сме свикнали. Напълно съм съгласна с това, което своето заключение Дорис ние сме политиците, ние трябва да решаваме наш, в, в кръга на нашите правомощия да решаваме как да се разпредели бюджета. И това предложение на комисията не, не трябва да смятаме, че ни се спуска отгоре, само за да го одобрим по някакъв начин. Мисля, че сме единодушни по този въпрос и да поддържаме това, по което тук се съгласим. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, Дорис. Ще бъда кратък, защото мисля, че всичко съществено вече бе споменато. Първо за името. Мисля, че ще бъде а, голяма грешка да се а, на, назове програмата по този начин. По две причини. Първо, това не е уместно, не отговаря на програмата, не изразява това, което тя съдържа. Води също така до объркване. Еразъм е добро име. И мисля, че всички маркови имена, които ти спомена, трябва да се съхранят. Защото те са вече доста добре известни. Трудно се изгражда една марка и е, би било жалко да загубим онова, което вече е постигнато. Сега за спорта. Много а, малко се казва за него, а ние имаме нови правомощия в тази област и мисля, че трябва да има много по-значително увеличение. И трябва да също се осигури подкрепа, примерно за европейските спортни дни, европейски спортни столици – за разпространяване на повече информация за местните спортове, които са част от нашето културно наследство. Колкото до дейностите по Жан Моне, тук като че ли не съм съгласен. Не, не съм голям привърженик на отпускането на целеви субсидии. Разбира се, добре е да подкрепяме съществуващите програми, но трябва да оказваме подкрепа и на нови програми. които трябва да бъдат редовно актуализирани. Надявам се, че 70 увеличение на бюджета ще се запази. То е едновременно и много и малко. Но се питам, къде ще отидат тези средства за финансиране на кои а, дялове. И ние като комисия трябва да вземем това решение. Иначе, Дорис, напълно съм съгласна с твоите предложения. Благодаря, а, господин Киркоп. Благодаря, госпожо председател. Разбира се, Еразъм е добре известна а, програма. А, когато имам, а, както се казва, когато, ако имам малко пари, купувам книги, ако ми остане нещо, си купувам дрехи и храна. А, но тук имаме нещо, което колегите подкрепят нещо, което се позовава обаче на собствените си правила. И тук е проблема в приоритетите. Говоря не само от мое име, но и от името на Ема Макларкин, която не можа да дойде тук. Мисля, че не става дума само за размера на бюджета, но е факта, че 40% от него като че ли не са отделени за някакви конкретни, е, изпълняването на някакви конкретни задачи. А, знаем от опита, че това може да доведе до резултати не такива, каквито очакваме. А когато става дума за а, системата за гарантиране на заемите, питам се доколко ще бъде изпълнима. Също така става дума за а, операционните а, инструменти. Там може да се сблъскаме с а, значителни трудове, а, трудности. А, а, имам опит в, с подобни схеми в а, Великобритания. А, по програмата Жан Моне има 17 милиона, повече отколкото за цялата спортна програма. Вие, госпожо председател, вашите забележки. Споменахте нещо, което всички мислим, че е разъм, за да има успех, трябва да насърчава преди всичко младите. Не само да започват работа, но и в други области. Спортната програма е много важна. Ние приветстваме вниманието, което се обръща на нея. Тя се ползва с подкрепата на европейските граждани. Нека стигнем до младите европейски граждани, които имат нужда от това. Спортът е нещо хубаво, хубаво нещо. Необходимо е да привлечем към спортни занимания колкото може повече хора и преди всичко младите, защото те са бъдещето на Европа. И не, още нещо. Въпросът за не търговските спортни а, дейности. Не трябва подхода ни да бъде отгоре надолу. По-скоро трябва да насърчаваме местните инициативи, да могат те да отдолу да а, подемат инициативите, да се срещат, да се запознават, да изграждат връзки между младите в цяла Европа. Тоест, наместо да градим блогове, минимал, мин, най-малко пет партньорски организации в три различни страни, например, това е едно изискване. Нека направо улесним нещата, да могат местните общности, местните организации да участват по-активно. Същото е, беше и в, в програмите за развитие на селските райони. Трябва значи, да включваме, да привличаме младите хора а, и а, това трябва да бъде един от приоритетите ни. Благодаря. Мотен Нокагат. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм с много от това, което беше казано до сега и което вие споменахте в уводното си думи. Но искам да кажа и няколко няколко думи, като се опитам да не повтарям това, което вече беше казано. Мисля, че предложението на комисията е добро, особено когато става дума за упростяването и повишаването на ефективността на, нашата, на, на дейността в тази област. Ще спомена три проблема, където според мен парламентът може да допренесе. Първо въпросът за името. Опрестяването доведе а, до отрицателни емоции у редица от заинтересованите лица, защото вече не е много ясно къде е в предложението е място на образованието, на професионалното обучение и така нататък. Трябва да разгледаме нещата по-внимателно. Съгласен съм с комисията, че Еразъм е една от най-добре познатите марки и трябва да я използваме по-амбициозно. Но и е, Леонардо и други също си харесват имената. И тук трябва да потърсим компромис, за да стигнем до решение. И аз се участвам с желание в този процес. Колкото до за раздела за младеща, мисля, че решението да се разшири е правилно и аз го подкрепям. Спортът, това, което се, което се споменава за спорта в приложението на комисията, общо взето е правилно, добро. Особено важно е да съдействаме за подобряването на здравето на европейските граждани чрез е, спортни занимания. Разбира се, много по-добре би било, ако можем да поощрим е, редовните, по-редовни спортни занимания на европейските граждани и за това е, трябва да подкрепяме подобни предложения и идеи. Мисля, че вече има такива и тези предложения трябва да подкрепим по отношение на дейностите, свързани с Пожан Моне, съгласен съм, че решението да се подкрепят две, а не всичките шест, е най-малкото странно. Не знам каква е била позицията на по този въпрос, но аз лично бих настоял да се окаже подкрепа и на шесте би било нелогично да подкрепяме само две от шесте дейности. Мисля, че за сега това е всичко. Благодаря. Нямаме много време. Моля, не повтаряйте това, което вече е казано. Предложението да се включи спорта в многогодишната перспектива, отговарят на работната програма за спорта, приета по време на унгарското председателство. Предложението е подробно, но частта, която се отнася до неговото предложение, е прекалено обща. не виждам а, как ще се гарантира по-нататъчното действие на утвърдените програми. Мисля, че трябва да се промени не само формата, но и съдържанието. Националните бюра, ако те трябва да се занимават с това, няма да могат да действат ефективно. Ученето през цял живот е много важно, но то само по себе си не е цел. Междукултурното обучение като че ли не е част от тази програма. А колкото до дейностите по Жан Моне, трябва да кажа, че решението на съвета не считам като член на Европейския парламент а, за обвързващо. Съгласен съм, че разпределенето на средствата трябва да бъде възоснова на кандидатстващите проекти при свободна конкуренция, за да можем да окажем подкрепа на, на качеството, на най-качественото. Благодаря. Благодаря. Не си ме разбрал правилно, но ще говорим допълнително по въпроса. Сега, Сабине. Аз подкрепям изцяло основните точки от предложения доклад. Също смятам, че трябва да бъдат запазени и старите имена на програмите, защото те вече са един вид запазена марка. И онези ученици, които до сега са работили по програмата Комениус, няма да се идентифицират с програмата Разъм. Имам един въпрос към комисията. Мисля, че сега присъстват малко повече представители, отколкото сутринта. Когато комисията прави предложение, 56% от средствата да бъдат а, разпределени, 44% да са на свободно разположение. Бих попитала комисията какво има предвид, когато е определила така тези суми. Просто искам да попитам какво е искала да каже комисията с това. Благодаря, казва председателят. Вие имате думата. Благодаря. като бюрократ няма да говоря за чувства, а за предложенията. Мисля, че по много важни въпроси сме съгласни. Съгласни сме по въпроса за а, младеща и образованието. Съгласни сме, че програмата трябва да бъде по-добре обвързана с политическите приоритети. Съгласни сме също така по отношение на подхода, подхода който трябва да включи неформално обучение. Съгласни сме и по въпроса за упростяването. И накрая, мисля, че ще се съгласим и по бюджета. Им, им, има много въпроси, по които, макар и да изглежда, че, не, че мислим различно, по-скоро става дума за, не, не раз, за неразбиране. Първият е, такъв въпрос е значението, което е, предаваме на младеща. Разбира се, е, предаваме огромно значение на проблемите на младеща. Разбира се, младежката безработица е един от най-големите, най-тежките проблеми, с които се сблъска в момента Европа. Съгласен съм също така, че холистичният подход е много важен. А, важно е да преодолеем преждевременното напускане на училище от голям брой младежи. Съгласни сме и за формалното и неформалното обучение. А втория въпрос, който искам да спомена, е въпросът за това, което някои от вас виждат като чисто економически подход. Уверявам ви, че не е така. А, просто станали сте с грешно впечатление. Ако казваме, че свързваме тези програми с съществуващите политически рамки, а, образование и обучение до 2020 година с много важен социален компонент. Всичко това включва много сериозен социален компонент и елемент на активно участие на младите. Това е много важно и затова за първи път се позоваваме на политическите цели на програмата и казваме, че програмата трябва да отговаря на а, сложността на а, проблемите в областта на образованието. А, значи трябва а, да обясним. Да обясняваме по-добре всъщност какви са нашите а, намерения. Ако прочете внимателно а, нашето предложение, ще видите, а, примерно, че в областта на мобилността и образованието ние предлагаме, че трябва да подкрепяме международната мобилност на студентите между участващите страни. Тази мобилност може да бъде във форма на стипендии, на а, обучение в а, различни университети и така нататък. Това казваме ние и това е точно което имаме предвид. Тоест, ако погледнете още един път какво предлагаме, ще видите, че нашите е, мнения много повече се схождат, отколкото изглежда на пръв поглед. Знаем какво правим в момента и много от нещата, които правим, е, е, са добри, обаче те е, нямат правно, правно основание. И затова много важно е да сравняваме сравними неща. Като изхождаме от правната основа. Има много пунктове, разбира се, по които мислим различно. Кое това е добро, добро за името, например? Едни смятат, че е подходящо, други смятат, че не е подходящо. А, трябва ясно да се каже обаче, че е, разполагаме с анализ не само по този въпрос, а по всички страни на предложението и съм сигурен, че ще имате възможност да се запознаете с оценката на въздействието. Очевидно е, че Еразмус, е, Еразъм е най-добре, най-известната марка. И би било разумно да продължим да доизграждаме и да използваме. И мисля, че парламентът ще предлага същото. А, ако се не лъжа, парламентът предложи пилотен проект Еразъм за стъжанти. А, друго, което е въпрос, по който не, не мислим различно, това е гъвкавостта. Което ние предлагаме не са точно 56%, а, като се добавят допълнителни разходи за администрация и прочие, стигаме над 60%, но Трудно е да се съгласим днес по приоритетите през 2018, 2019 е, и 2020 година. Важно е да поговорим за дефинирането на приоритетите. За да можем а, да включим приоритети, които обхващат няколко области, примерно младеща, заедно с училищата и така нататък. И, госпожо председател, искам да кажа нещо и за управлението. Управлението на програмите е много важно. Ние ще дадем необходимите правила, но това, което предлагаме, дали ще е мобилност, дали е подкрепа на едно или друго, трябва да бъдат прилагани по един и същ начин в страните членки, нещо, което не става днес. Защото еднаквият подход ще направи по-лесно участието на бенефициентите и възможността да се възползват от тези програми. За тук, разбира се, е необходимо и упростяване, което не споменаха. Благодаря. Благодаря, господин Корел. Тъй като съм председател, ще бъда по-предпазлива. господин Корел, вие видяхте, че в едни области сме на едно и също мнение, в други области не сме. Но сигурно с удоволствие сте забелязали, че има колеги, които са съгласни с предложеното от вас име. Въпреки това, мнозинството от нас не са съгласни с това име. И аз е, отново се връщам на този въпрос не защото искам да съм права, а просто защото името няма смисъл и не изразява онова, което ние влагаме в него като съдържание. А, по отношение на предложеното име разъм за чираци, за професи... хора, които се обучават професионално. Програмата, която е предназначена за тази група от обучаващи се, всъщност е Леонардо, така че смятам, че трябва да познаваме програмите по-добре. И без да давам оценки, смятам, че основното за нас е опростяването и опростяването на процедурите за кандидатстване. А, както и креативност за Европа, става въпрос за това. И това не е предложение, не е проблем на комисията, а, а на договорност, договорността между институциите. И когато говорим за Комениус или за Леонардо, не става въпрос за суми, с които човек може да забогатее. Става въпрос за пари, които са действително необходими на а, бенефициентите. И за това трябва да се стремим към опростяване. Затова, е, е, въпреки всичко е очудващо, че всички суми са били оползотворени. Когато погледнем социалния фонд, всички структурни фондове, не всички средства а, е, биват а, използвани. А, в а, тези случаи, за които ние говорим, а, институциите в областта на образованието, на обучението, както се спомена, те не могат да съществуват само с парите, които дава, които дава Европейския съюз. Спомена се, споменаха се институциите в Брюш, институтите в, в Брюш, в Флоренция. Всички тези а, институти а, работят и с допълнителни средства. А, но не бива да се опитваме отново да откриваме колелото и а, да не обръщаме внимание на системи, които вече отдавна работят добре. И в тази връзка смятам, че, а, както каза господин Баго, ако а, всички трябва да получат пари, то те трябва да кандидатстват с проекти. Това би било обаче много по-трудно и свързано с много повече ресурси, човешки и финансов. Благодаря на колегите, които работих в продължение на седмици по този е, проблем. Моля да ме разберете правилно, че аз не искам да налагам своето мнение. Онова, което е важно за мен, е да изберем име, което да отговаря на съдържанието на програмите. По отношение на спорта, господин Керкоп, Смятам, че ще се върнем на тези въпроси, когато обсъдим това по-подробно. По отношение на националните агенции. Те работят на това, което те имат, от което имат нужда. Това са общи портали, т.е. Както Комениус има един общ портал, от такъв се нуждаят и другите програми. В момента се работи по тези общи портали и платформи. В заключение искам да кажа, че ако ви имате друго сполучливо предложение, което ви в посока учене през целия живот, ще се радвам да го чуя. Забравих, че съветът също присъства, госпожо Андерсен. Давам думата на вас, за да ни разкажете какво съветът все още е приел, обсъдил сега. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми давате възможност да осведомя комисията за работата на съвета по предлаганата програма по време на датското председателство. Искам най-напред да кажа, че разбира се, ние високо ценим ролята на Европейският парламент в този съвет. Очакваме ние в съвета първото четене. А, в многогодишната финансова рамка образованието, младеща и спорта е, се надяваме, че ще постигнем политическо споразумение по тези важни въпроси. И това, разбира се, включва и предлаганите програми. Този, по този подход се съгласихме на съвета на 11 май. И, е, както казах, е, очакваме това, е, е, което ще се приеме на първо четене, но тук не се включват, разбира се, елементи, които ще бъдат прияти от други състави на съвета. Това включва финансите. Подкрепяме е, опростения подход, т.е. обединяването на младеща, спорта и образованието в една програма. А същото се отнася и до формалното и неформално образование, като се запази, разбира се, спецификата на отделните а, е, сектори, така както сега е заложена тя в различните програми. Различните сектори, различните образователни системи в страните а, членки също така са отразени. Предлагат се минимални суми за отделните, отделните а, дялове, а, както и за масовия спорт. Ученето през целия живот получава по-голямо ударение, отколкото първоначалното предложение. Колкото до него, трябва да се спомене, че въпреки подкрепата за интегрирана програма и новите възможности за по-добре свързване на формалните и необразовани, има в съвета ясно становище, че младежкият елемент трябва да бъде под, подчертан. А, подкрепяме също така и предложението за отделна глава за младеща. Това значи, че ще има три глави, включително три бюджетни реда. младеща, младежката глава трябва да бъде структурирана също така, както главите, които се отнасят до а, а, обучението и спорта. Други промени, които може би ви интересуват, са следните – от правния текст бяха премахнати показателите. Програмният комисия може да се обсъди този въпрос в различна конфигурация. смятам, че а, а, бяха, с право бяха заличени позоваванията на един единствен координиращ орган. става дума за редица а, агенции и органи, които се предлагат а, тези програми. И накрая, но, но на последно място, общият а, подходът на, ни към името не се различава от това, което комисията предлага е разъм за всички. Тоест, между съвета и парламента е, е, има много общо и искам още един път да благодаря, че ми дадахте възможност да се изкажа по този въпрос. Комисион ausdrücklich dafür вече направих заключителното си изявление. Благодаря на комисията и на съвета за проявлената воля за сътрудничество. В това е смисълът на процедурата на съвместно вземане на решения. Онези, които разполагат с по-широки правомощия, както в случая парламентът, ще се възползват от тях. Можете да сте сигурни, че ще направим това. Благодаря за това първоначално разискване. През юли ще проведем второ обсъждане, което ще бъде повече насочено към структурите. Трябва сега да започнем работа по предложението на комисията, да изтъкнем своите предложения за изменения и добавки. Благодаря много и на нашите сътрудници за чудесната работа, която вършат по това много трудно досие. Без тях нямаше да можем да се справяме така добре. Още веднъж ви благодаря. Приключваме обсъжданията по тази точка. Преминаваме към следващата.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 На 19 юли на последното заседание преди лятната вакансия ще проведем още едно разискване, което ще бъде повече насочено към детайлите. На заседанието през септември ще представя доклада си. Отложихме представенето на доклада ми с един месец. Ще го представя през септември. Тогава ще имате възможност да внесете и изменения. Гласуването тук в комисията ще се състои през ноември. Сега бих ви помолила вместо да обсъдим следващата 11-та точка, да преминем към точка 12-та, тъй като сред нас е докладчикът на Комисията по бюджети. Комисията представи проекто бюджет за 2013 година. Той бе представен на 25 април. В рамките на бюджета в момента се провеждат различни дейности. Бе отправена към нас молба да излезем с пилотни проекти и подготвителни дейности. Излязохме с това свое предложение, по което комисията сега може да започне работа. Становището на комисията по бюджета Извинете, становището за бюджета, по него работи нашият колега Льокегорд. Той излага нашите бюджетни приоритети. Третата точка е работата ни с съвета по проекто бюджета. Няма да се разпростирам повече. Ще дам думата на господин Латвия. Господин Лавия, извинете. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за възможността да докладвам тук в Комисията по култура за проекто бюджета за 2013 година. Знаете, че бюджетната процедура е доста дълга. През месец март в Страсбург парламентът прие насоките за бюджета. разполагаме с мандат за триалога. Много е важно да установим тясно сътрудничество с отделните парламентарни комисии, особено сега, във времена на криза. Важно е бюджетните кредити да се разходват в области, в които да можем да постигнем някаква промяна – затова и парламентът излезе с свои приоритети за бюджета. С това се цели да постигнем заложените цели, като се възползваме от ограничените си средства. Проекто бюджетът за 2013 година бе прият в условията на тежка криза, в която се намират повечето държави членки. Затова решихме да поставим ударението върху растежа, но и върху заетостта, най-вече заетостта сред младежите. От друга страна, трябва да признаем, че е трудна работата по този бюджет. Това е последният бюджет по многогодишната финансова рамка 2007-2013 година. През първите години бяхме поели много ангажименти, по които сега трябва да извършим плащанията. Тоест, обвързани сме с ангажименти от миналото. Комисията в своя проекто бюджет увеличи размера на плащанията. Увеличи го с 16,8% в сравнение с последния бюджет. За нас е важно ясно да посочим, че онези средства, онези бюджетни кредити, с които разполагаме, трябва да бъдат изразходвани за нашите приоритети бе взето решение за преразпределение във връзка с пилотните проекти и подготвителните дейности, за да могат надлежно да бъдат разпределени наличните бюджетни кредити. Трябва да направим така, че да бъде прието финансирането по проекти, които действително могат да бъдат осъществени. Затова пилотните проекти и подготвителните действия ще бъдат обсъдени в ресорните комисии с един месец по-рано. Виждам, че вече са обсъдени тук. През юни парламент, извинете, комисията ще излезе с оценка на осъществимостта на тези пилотни проекти и подготвителни действия. През юли комисията ще излезе с окончателна оценка за осъществимостта на действията и проектите ще бъдат направени съответните изменения. Парламентарните комисии ще гласуват по пилотните проекти и подготвителните действия. Комисията ще отчете предложенията на парламентарните комисии при окончателното вземане на решение трябва да бъдат отчетени единствено у нези предложения, които според комисията са осъществими. Не можем да си позволим да предвиждаме бюджетни кредити за проекти, които никога няма да могат да бъдат осъществени. За това ще трябва да се придържаме към оценката на комисията и да извършим проверка само по онези проекти, които тя квалифицирала като осъществими. Няколко думи за програмите, които спадат към компетенциите на вашата комисия. Както казах, очакваме резултатите от оценката на комисията. Комисията по бюджети di crisi e di difficoltà di tutto il sistema Europa. Per cui... Извършва много обстоен анализ, особено като се има предвид економическата криза. Извършваме много обстоен анализ на осъществимостта. Когато вие провеждате подобни обсъждания, също винаги трябва да се питате къде трябва да бъдат изразходвани средствата и дали не трябва да се поставят отрицателни приоритети. Когато трябва да се направят съкръщения, то е добре още от самото начало комисиите в парламента да определят онези области, в които не очакват да се постигне кой знае колко много и да заявят какво е най-важно за тях, така ще може своевременно да се гласува по тези приоритетни области. С други думи, трябва много ясно да кажете къде не искате никакви съкръщения и къде искате действително на всяка цена да се заделят средства. Благодаря. Ние имаме процедура, която смятам за правилна. За момента сме събрали различни предложения за проекти. Сега, въпреки че аз внесох три такива, се върна при мен, не се върна при мен нито един. През юли месец искаме да гласуваме възоснова на проекто бюджет. И от опит знаем, че ако чакаме предложението на съвета, ще мине лятната почивка. Така че ви предлагам да гласуваме а, за пилотните проекти и за подготвителните действия през юли месец, след което да предадем резултатите по-нататък на комисията за потвърждаване на а, тези части от бюджета, които нашите предложения касае. Не смятам, че има смисъл да чакаме решението на съвет. Сега искам да дам на думата на господин Лукегард. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на представителката на съвета за информацията, която ни даде. Много от неща вече се споменаха, но накратко ще се спра на процедурата. Както беше казано, изправени сме пред няколко големи проекти. Имаме бюджетното становище, пилотните проекти. По тази причина един информационен пакет е раздаден. Надявам се, че всички вече сте го видели поне се надявам, че ако не сте го получили, ще го получите. Бюджетните редове, в него, по които имаме особено голяма отговорност, са споменати, а също така и през релизът на през съобщението за преста на комисията. По процедурата комисията предложи проекто бюджетът на 25 април, прие проекто бюджетът на 25 април. както вече беше споменат, съветът още не е взел решение. Миналата година съветът на решение, взе решение много късно, в края на юли. така че нямаше време за дискусия и така достатъчно добро осведомяване по отношение на бюджетните процедури. Надявам се, че тази година няма да бъде така. Е, че имаме възможност да работим върху предложенията за изменения през юли. Надяваме се, че през септември ще имаме е, измененията и е, съответни корекции, ако те са необходими. Необходим, надяваме, че това няма да е необходимо. Както и миналата година, трябва да определим приоритетите си, особено а, по функция 3b, където имаме 25 милиарда и 600 милиона. А също така и по функция 1а, където имаме 91 милиона. Е малко повече, отколкото през последните две години – Опитах се да намеря обяснение за това, но не го намерих. Не знам а, на какво се дължи, но разбира се, а, много добре е, че имаме 25 милиард цяло и 6, като миналата година имахме само, на само 16. Как ще разпределим тези средства между приоритетите е въпрос, който трябва да обсъдим. Не знам защо проектът на госпожа Прак не е включен до сега но ще стигнем и до този въпрос и ще разберем каква е причината за това. Има списък, списък, който ви е раздаден. Видях, че някои го държат в ръце вече. Той ще бъде да предаден, предоставен на секретарята до 4 юни. След това ще разгледаме неформалните предложения и ще ще получим отговор, кои от предложенията са изпълними, както вече спомена докладчика. Вече проведахме първа среща за обсъждане на предложенията. Нямахме на разположение всички предложения, но най-малкото бяхме съгласни – че трябва да продължим с партньорството в областта на спорта, нещо, което бяхме приели още миналата година. И накрая няколко а, думи за становището по бюджета. Комисията ще приеме становище по приоритетите на бюджета за 2013. Аз ще представя проекта становището през юни. Ще гласуваме в началото на октомври. До сега програмите Младеж в действие и учене през целия живот бяха много успешни. Също се отнася и за Еразмус има много незадоволени искания за тези програми и за нас винаги е било първостепенен приоритет. Пък и да отговорим на тези искания, пък същото се отнася и за целите на хоризонта 220. Не трябва да забравяме, разбира се, култура и медии и а, а, творческите а, отрасли, нещо, което също трябва да бъде споменато. А, нашата политика в областта на осведомяването на обществеността също е много важна. Трябва да помогнем достъпът на гражданите до информация за Европейският съвет, Европейския съюз, особено светлината на предстоящите през 2014 избори. Госпожо председател, това са накратко главните пунктове. Надявам се, че ще имаме още редица възможности да говорим по тези въпроси. Благодаря, казва председателката. Ирен. Когато става дума за подготвителните дейности и пилотните проекти, там се а, засягат а, въпроси като висшето образование, културното многообразие, медиите, спорта, но те няма да получат а, всички средства, на които разчитат. Както чухме, това чухме и от, знаем от, миналата, от опита си от миналата година, чухме го и от докладчика. Разбира се, можем да коригираме бюджета – и в комисията по въпросите на бюджета и можем да упражним известно влияние и подготвителните дейности, като онази примерно по, в баса на спорта, трябва да продължат да се фин, бъдат финансирани. Сега за сега нямаме осигурено подобно финансиране. А, на докладчика искам да кажа следното. Нито образованието, нито младеща е, са приоритет в бюджета 2013, въпреки че те бяха приоритетни през предишните години. Не знам дали не съм чал внимателно. Но всички знаем, че 2013 ще бъде най-трудна по отношение на многогодишната финансова рамка – защото работим с това, което е останало неосвоено от предишните години и ще бъдем много силно ограничени. Но нивото на младежката безработица не трябва да нито за момент да го забравяме. Не трябва да забравяме и необходимостта да подпомогнем приспособяването към новите условия на пазара на труда. Младите се нуждаят от помощ. И Европа трябва да направи необходимото. Няма да повтарям това, което вече беше казано. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Лавия за неговото подробно и ясно изложение. Сега сме запознати с ситуацията. Смятам, че трябва да се съсредоточим върху приоритетите на нашата политическа група. Ученето през целия живот е част от този наш приоритет и е част от многогодишната финансова рамка. Така че е, ние сме доволни, че както по отношение на бюджетните кредити, така и по ангажиментите няма промени. Дали тази програма ще продължи да се казва Учене целия живот или ще получи друго име, няма такова значение. А, важното е да бъдат запазени тези рамкови средства. По отношение на а, точка 3.2, останалите програми, които са споменати а, там а, поетите ангажименти остават в същия обем. И смятам, че просто трябва да покажем, че това са приоритети, които а, са част от приоритетите на програмата 2020 и през следващите години това обстоятелство няма да се промени. По отношение на спорта получихме различни предложения. За подготвителните действия са предвидени 4 милиона. Това не е много, но искаме да дадем знак, че искаме да запазим досегашното ниво на спортните програми, така както това е описано и в вашия документ, господин Локегат. Вие споменавате, че трябва да се поставят приоритети и за подготвителните действия. В рамките на предвидения бюджет ще опитаме да включим и групи в неравностойно положение. Те трябва да бъдат включени в дейностите. Вие сте предвидили това за следващата многогодишна финансова рамка, също така и за периодът от време след това. Имам още едно предложение а, от председателя. То засяга висшето образование на а, студенти от ромски происход. А, през последната а, седмица проведохме много плодотворна дискусия в Страсбург. Имаше 15-16 предложения. Между времето нараснаха на 20. Ще очакваме решението на комисията. Но смятам, че можем да се разберем и да постигнем единодушие доста бързо. Доверяваме се на докладчика, че това ще бъде постигнато крайна сметка, смятам, че всички трябва да сме по-скромни по отношение на бюджет. Ще бъда съвсем кратка, тъй като колегата ми, господин Лавия от Комисията по бюджети, ще присъства. В Комисията по бюджети винаги обсъждаме възможностите за съкръщаване на размера на средствата, тъй като дадено действие не е било достатъчно устойчиво или не е довело до желаните резултати. Но тук в Комисията по култура е ясно, че разполагаме с много малък бюджет. Същевременно по дейностите в нашата област се отчита много висок процент на освояемост. Много лесно можем да обясним на гражданите защо действията, които се извършват в нашата област, са полезни за тях. Мисля, че в областта на културата и образованието няма място за обсъждане на съкръщения. Това са действия пряко насочени към гражданите, към младежите. Мисля, че трябва да отправим и много важното послание за безработицата сред младеща. Председателката. Видях това изменение, което съм внесла заедно с госпожа Гьонц. Внесла съм и други изменения в областта на културата. Знаем, че можем да работим бързо, ако цялата процедура протича на английски език. Тоест, ако внасяме измененията на английски. Трябва да се примирим с това, ако искаме да работим по-бързо и да изпреварим съвета. Затова моля за вашето съгласие да процедираме така. Сред нас е една госпожа от комисията, на която ще дам думата сега. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че господин Ноц днес не може да е тук. Извинявам се от негово име. Образованието и културата За тези области ще бъдат заделени допълнителни бюджетни кредити, тъй като те се поставят в контекста на стратегията Европа 2020. Предвидени са 13,6 милиона повече за една от програмите. За програмата Младеща в действие също се предвижда увеличение, така че общата сума ще достигне 16,5 милиона. С това се показва какво голямо значение отдава комисията на тези две програми. Що се отнася до другите програми, трябваше да последваме финансовото планиране за културата и медиите. Увеличението бе малко повече от 1%. За областта на спорта бихме приветствали предложения за пилотни проекти. Маржовете бяха доста малки. Опитахме се да създадем маржове по функция 1А и 3Б. Ще дам думата на колегата, който отговаря за информацията. Uh, that... Uh, Ще кажа само, uh, че в бюджета няма големи промени, което е положително в сегашните обстоятелства. Искам да кажа, че сме готови да обсъдим с вас всички изменения, щом ги получим, да ви предоставим цялата свързана с тях информация, за да можем по-бързо да обсъдим всички предложения за изменения, защото все още говорим с това, което е останало насвоено от бюджета от миналата година. Искаме тази година положението да бъде по-добро, за да не възникнат същите проблеми. За това ще ви бъдем благодарни да получим информацията колкото може по-бързо и след това ще сме готови да обсъдим проблемите с вас и да работим заедно, като решаваме проблемите предварително. Има ли е, нужда да говорим повече по този въпрос? Искате думата ли? Да. Благодаря. Благодаря за тази наистина полезна дискусия. Едно нещо е ясно. Интересът към подготвителните дейности и пилотните проекти – имаме много малки маржове, в чието рамки трябва да работим. А това изисква много точно да определим приоритетите си, за да използваме оптимално разполагаемите средства. Не, е, не се споменава помощта, която трябва да се окаже на младите и обучението. Когато става дума за бюджета през 2013 година, несъмнено нашата загриженост по отношение на младежката безработица трябва да бъде отразена. Триалогът, който ще се проведе през, по време на пленарното заседание през юли, трябва да обсъди 44 въпроса, които са бюджетни редове, които се отнасят до приоритетите. Има някои а, програми, които работят чудесно, като учене през целия живот, а, младеща в действие и прочие, които заслужават най-енергичната подкрепа на парламента и ние ще ги подкрепим. Благодаря сега. Приключваме в такъв случай с... You want to say something now? No? Everything is said? това приключваме с 12 та точка. Сега преминаваме към точка към 13 та точка от дневния ред. Нямам какво да кажа по 13 та точка. I have on the MFF, but not on the 13 th budget. Now we'll talk about that. Okay, we are not speaking of budget. Не говорим за бюджета, а говорим за многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020. нека бъде ясно. Накратко, ако обичате. Ще бъда кратък. Е, е, ежегодната бюджетна процедура, която протича в рамките на многогодишната финансова рамка, такашната наречената МФФ, годишна, МФР, годишна финансова рамка. МФР определя многогодишните бюджети за нашите многогодишни програми. Лисабонският договор промени положението на многодишната финансова рамка. Ще бъде прият регламент, в рамките на което парламента може да одобрява или отхвърля предложението, но не може да ги променя. Временната, комисия на парламента очерта предложенията за новата многодишна финансова рамка. Сега в момента се водят преговори с съвета. И тъй като поради тази процедура на само съгласие или отхвърляне е, ограничава ролята на парламента, това ще бъде един незаконодателен доклад, в който ще бъдат вложени исканията на парламента за следващата многогодишна финансова рамка. Всички комисии са поканени да дадат своите становища. Аз ще представя моето през юлия, ще гласуваме през септември. В нашето становище, това, което казваме, не е без значение, защото по основа на това ще се реши кои програми да бъдат приоритетни. И ще се преговаря с съвета. В моето становище привеждам доводите, ония, които споменахме за връзка с Еразъм за всички. И разбира се, готов съм да изслушам вашите мнения, а аз самия ще спра до тук. Yeah. Who wants the floor? Кой иска думата? Изглежда, че няма желаещи. Добре. Нека да видим становището в неговата цялост и тогава ще го обсъждаме. С това приключваме обсъждането на 13-та точка. Комисията, имате ли какво да а, кажете? Тази сутрин искахме да ви дадем думата, но ви нямаше. Сега сте тук.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 Просто исках да попитам дали някой иска да направи коментар по многогодишната финансова рамка. Очевидно това не е така. След като има проект доклад, още веднъж ще обсъждаме тази тема. Много се радвам, че толкова бързо приключихме. И можем да се върнем на отложената от тази сутрин точка 11. Темата на Точка 11 е Европа за гражданите. Нашият докладчик е колегата Хано Такола. Както знаем, програмата Европа за гражданите представлява голям проблем за нас. Обсъдихме това и на заседанието на координаторите. Ние имаме едно предложение за което можем само да кажем да или не. Говорихме много по този въпрос тази сутрин и стигнахме до решението, че а, Лисабонският договор е доста неблагоприятен а, за нас. В смисъл такъв, че когато става въпрос за гражданите, ние нямаме думата. Съветът може да даде предложение за изменение, ние не можем. И затова тази сутрин казахме, че ние не сме съгласни с това положение, ставаме за смях, ако не можем да реагираме в такива случаи. Получи се предложение за междинен доклад, както и за многогодишна програма. А, съветът няма да се съобрази, разбира се, с нас. И когато става въпрос за програма, която касае гражданите, можем само много да се изложим. Така че аз предложих всички да се върнем в нашите политически групи и да се опитаме да постигнем мнозинство, да мобилизираме нашите колеги за отхвърляне на това предложение – отхвърлянето на предложението ще означава, че такава програма няма да съществува. Така че и комисията и съветът трябва да помислят как ще подходят в този случай, защото там има предвидени средства, които е добре да бъдат освоени. Става въпрос за действия добри и полезни за гражданите и всъщност ние не можем да си позволим в един предизборен период да не предвидим никакви дейности, свързани с гражданите. Това беше мнението на координаторите. Така че нашето решение беше всеки да обсъди с политическата група този проблем и нашето предложение е да гласуваме против, дори в разрез с становището на правната служба. Това беше препратка към заседанието на координаторите. И сега давам а, думата на нашия докладчик, а, колегата Хано Такола. Заповядайте. Niin, arvoisa puheenjohtaja. En tiedä, onko mulla mitään lisäarvoa enää tähän tuotavana, mitä juuri sanoitte näinhän. Госпожо председател, не знам дали от моето изказване ще проистече някаква добавена полза. Бяхме много изненадани от това, което установихме. Обмислях възможността да разделим работата на две, но знаех, че комисията и държавите членки няма да приемат това. Затова мисля, че е по-добре да обсъдим въпроса в политическите си групи и да видим какво ще произтече от това. Както вече казах, мисля, че можем да внесем изменения, така както това е предвидено в рамките на обичайната законодателна процедура. Но може би, както каза госпожа председателя, би било по-добре въпросът да се обсъди първо на ниво политически групи. Не искаме да ставаме за посмешище, искаме на нас да се гледа сериозно като на институция, Темата е важна. Днес Маркос правилно отбеляза, че ако ще се осъществява програма Европа за гражданите, то трябва на една демократично избрана институция да се даде възможност да не се ограничава само с да или не. Ще продължим работа по темата и ще се опитаме максимално да наложим позицията си по този текст. Председателката. Благодаря. Комисията иска да вземе отношение. Проведохме дълги разисквания с госпожа Рединг и справната служба. Обръщам се към комисията. Знаем какво е становището на госпожа Рединг, но както виждате, решихме да застанем на по-категорична позиция и да изиграем една не само фиктивна роля – Комисията. Имате думата. Well, thank, thank you, Mrs. Chair, and um, well, uh, I take note and... Благодаря, госпожо председател. Отбелязах си вашата загриженост. Въпросът е свързан не само с програмата Европа за гражданите. Става дума за институционален проблем – Нека подчертая, че член 352 не бе предпочитания вариант за комисията като правно основание. Ние искахме всячески да го избегнем. Би ни се искало парламентът да изиграе ролята си на съзаконодател, но след като се консултирахме с правната служба, стигнахме до извода, че това не е възможно и че като правно основание можем да използваме единствено член 352. Нека припомня на колегите ви парламентаристи, че не присъствахме на срещата с госпожа Рединг и че Основният ни аргумент е съсредоточен върху програмата по същество. Програмата по същество следва да осигури активно участие в демократичните процеси. Имаше възможност и за използване на член 167 като правно основание, но... So, for, for us it's important to... Но в основата е приобщаването на европейските граждани към демократичните процеси. процеси. Съгласно договора от Лисабон, се визира категорично целта за участие на гражданите – но трябваше да използваме член 352. Междувременно съветът е разработил частичен общ подход. В съвета, в рамките на този подход, се поставя ударението върху участието на гражданите то бе препотвърдено. Що се отнася до процедурата, комисията бе длъжна да използва като правно основание член 352, като се има предвид законодателната процедура. Механизмът на, за взаимодействие между съвета и парламента по двата члена, за които говорих, не са съвместими. Затова трябваше да се избере член 352, за да се възстанови балансът между институциите. Правната служба също изложи своите аргументи. Знаем какво е заложено на карта. Нека ви уверя, че достигнахме до окончателното си заключение едва след много обстоен правен анализ. Тоест, не искаме непременно да се наложим, просто вземаме предвид правните аргументи. Благодаря. Ние също обсъдихме въпросите и стигнахме до друго заключение. Също имаме правна служба, която излезе с друго мнение, различно от вашата правна служба. И мога да ви уверя, че колегата Клаус Хайнер, Клаус Хайнер Лене е на същото мнение като нас, защото Комисията по правните въпроси, както и правната служба, бяха на друго мнение, различно от това на комисията. Не искам да ви плаша, но така стоят нещата. Иска ли представител на съвета да кажат нещо по този въпрос? Заповядайте, моля. Sorry. much, Благодаря, госпожа председател. Много съжалявам, да, за вашето решение. Искам да кажа само, че едно от главните предизвикателства а, при разглеждането на предложението беше предлаганата правна основа, която предполага единодушие на решение, т.е. необикновенно законодателна процедура, а една много трудна процедура, тъй като всичките страни членки трябва да го потвърдят. И затова по искане на страните членки ние решихме да поискаме писмено становище от правната служба. Искам да уверя комисията и лично вас, госпожо председател, че въпросът за правната основа беше труден. Във връзка с него страните членки имат редица опасения, включително относно ролята на Европейският парламент. Затова няма да навлизам в, е, правните подробности, тъй като самата аз не съм юрист. Но като имаме предвид, че по мнение на съвета, двата тематични а, нишки трябва да бъдат а, обединени, нямам съмнение за това каква трябва да бъде правната основа. Искам да благодаря на докладчика господин Такола за това, че поне е инициативата да уреди среща между трите правни служби на трите институции на 21 април, която за жалост обаче, както вече стана ясно, не, не стигна до решение. Благодаря, казва председателката. Винаги е така. Ако питате трима различни юристи, получавате три различни отговора. Такъв е случай с правните служби. Уверявам ви, че нашата служба работи изключително съвестно по този въпрос. А, но, при положение, че става въпрос за участие, демократично участие а, и включване, а, ви уверявам, че ние също като Европейски парламент искаме да участваме и да бъдем включени на демократична основа. Не бихме искали а, всичко да бъде чудесно за гражданите, а, но смятам, че трябва и избраните представители на народа да имат а, а, демократична легитимация да участват в този процес. А, Съгласна съм, че съветът е свършил добра работа, дал е подходящи предложения, но ние също бихме искали да допринесем. Защото господин Такола свърши доста работа като докладчик, би искал да направи изменения. Аз, например, не съм съгласна, че европейските бюра не, няма да получават повече финансиране. А, но всичко, което мога аз да предложа като изменение, не мога да го внеса официално, защото имам право само да кажа да или не. Така че смятам, че а, можем да поемем по по-суровия път и да апелираме към нашите политически групи а, да гласуват а, против а, това предложение. Смятам, че колегата ми Хайнер Лене ще подкрепи това предложение. Смятам, че можем отново да се обърнем към нашата правна служба, защото 2014 година наближава и всички ние държим гражданите да бъдат въвлечени в този процес. на това място искам да изразя своята радост, че за първ път имаме възможност да слушаме превод на харватски. колегата Хано Такова. Смятам, че всичко е казано, но те моля да останеш сред нас. Благодаря на комисията и на съвета за това, че присъстваха на нашето заседание. Искам да се върна на една тема, която обсъдихме. Виждам, че господин Локегард в момента го няма. Това, което искам да кажа, е, че с координаторите говорихме за това да се откажем от бюджетния ред резерва. И а, разбрахме, че имаме време до средата на юни. Сега а, искахме да попитаме господин Локегард за това, този проект, проект доклад, който получихме тази сутрин. Бях дала този проект доклад на проекто предложение на господин Локегард. Госпожа Трупе също го погледна. Виждаме, че комисията мисли в посока, която е правилна според нас, е, в една стратегическа посока. Тоест, е, е, създаването, образуването на нова реалност и смяна на парадигмите. Нашата реалност се развива все по-бързо, по-бързо от всякога. Тоест, нашата комуникация трябва да се доразвие да обединим силите си в посока комуникация. Европа за гражданите, е да припомним основната цел на Обединена Европа на гражданите. В този смисъл смятам, че комисията е на прав път с това предложение, въпреки че това е само един набор от идеи, които трябваше да са готови да добият форма до средата на юни. Сега искам да ви помоля най-сърдечно господин Полгър, който работи по този въпрос и ще получи допълнителен документ от господин Локегард, да го да ви помолим да вземем общо решение е, да се откажем от е, резервата. Сега още веднъж давам думата на господин Локегард. Well, I don't know if, if I invented it, but anyway. Um, it's correct that we, uh, we now... Верно е, че вече разполагаме с а, първият проект, а, по който работи екипата господин Полган. Радваме се, че този първи вариант е пред нас толкова бързо. Би било правилно да се каже, пък и нямам никакви съмнения, че екипът е, работи опорито, за да направи полезно предложение много напълно ни е ясно към какво се стремим, какво бихме искали да постигнем. Като взимаме това решение сега, като че ли се вмесваме в този много деликатен процес, а вече няколко пъти днес казах, че за мен аз не мисля, че е необходимо да взимаме решение сега позволих си да проуча въпроса днес след обед и, и възможно е да се отложи решението с 2-3 седмици. На 19 юни ще се проведе следващото заседание на бюджетната комисия и нейните членове смятат, че решението може да се вземе тогава. Ние също имаме заседание на 19 юни. Въпросът е чисто практически. Трябва да поработим заедно и не трябва да натоварваме ненужно хората. Съгласен съм с господин Полгар. Е, стиснахме си ръцете, още не сме стигнали до единодушие но не е необходимо такова, защото имаме време да поработим още. Затова предлагам официално да отложим взимането на решение, за да имаме време да приключим общата си работа, която върви добре. Пак сме там. Wenn wir jetzt nicht äh, ja oder nein отново се озовахме там, където бяхме днес сутринта. Ако сега не кажем да или не, то утре комисията по бюджети ще приеме и тогава вече няма какво да направим. Но при това положение не трябваше да оказваме натиск върху господин Полгар, да го молим да бърза, да ни представя документ, който все още не е в окончателния си вариант. Можем да дадем своето съгласие и господин Полгар може на 17 или когато е срокът да излезе с окончателния вариант на документа. Мисля, че ще станем за посмешище ако затрудняваме живота на човек, който има най-добри намерения към нас. Господин Полгар малко по-късно стана член на нашата комисия. Той няма възможност да си сътрудничи с членовете на бюрото, трябва да обсъжда въпроса с много повече хора, трябва да получи съгласието и на госпожа Рейдинг. Затова му бе необходимо повече време. Бе му дадено време до 17. Затова мисля, че трябва да направим това, за което се споразумяхме днес сутринта. Господин Льокегар и след това и останалите колеги. Ще се съобразя с това, което ще кажете вие. Няма да се налагам. Разбирам, че трябва да решим този проблем, но не знам кого ще удовлетворим. Доколкото разбирам, и ние, и комисията, и комисията по бюджети биха били напълно удовлетворени, ако се постигне споразумение в средата на юни. Така че кого ще удовлетворим сега? Мисля, че парламентът ще спечели, ако си даде още 2-3 седмици за разговори. При цялото ми уважение, не мисля, че някой би се противопоставил срещу тези две-три седмици. Не знам кого бихме раздразнили, освен комисията. Бяха ни необходими 5-6 месеца, за да стигнем до тук. Сега имаме шанс да постигнем нещо. Необходими са ни само още 2-3 седмици. Не разбирам защо да не си ги дадем. Очевидно имаме различни а, информации. Аз разбрах от а, секретарията, че а, те ще вземат решение на седми, така че ние трябва да излезем с някакво мнение. А, защото ако сега не кажем нищо, отлагаме за някакво неопределено бъдеще. Ако кажем да, ще, ще се съобразим с това, което господин Полдер вече е свършил. Господин Кория, какво ще кажете вие? Confusione, perché abbiamo proprio informazioni diverse. Не знам дали се разбираме правилно Очевидно разполагаме с различна информация или поне господин Лъкагат и госпожа пак имат различна информация. Така че аз в момента не знам точно как стоят нещата. Госпожа пак твърди, че не можем да губим време и че трябва да вземем решение сега. Трябва да можем да дадем отговор до утре, ако това е така, то можем само да кажем да до утре. Аз съм съгласна с а, казаното от Макос Кория. Ако нямаме време, можем да кажем само да, ако решението за бюджета се взема утре. други ден ще се взема това решение. Така че а, още веднъж трябва да дадем знак на господин Полгар, че му се доверяваме от една страна, от друга страна, че очакваме, че няма да ни разочарова с а, своя документ и ще го формулира по начина, по който а, ни очакваме той да го направи. В най-крайния случай до година отново ще обявим резерва, която по-късно може да бъде вдигната. Но смятам, че сега можем, можем да се откажем от нашата резерва, за да могат да получат финансиране дейности, които ние също подкрепяме. Председателят. Да, сега имаме две групи. Давам думата на либералите. Хелга. Днес сутринта опитах да се ориентирам в ситуацията, от една страна необходимостта да се вземе решение и да се даде някаква информация на бюджетната комисия, от друга страна онова, което господин Локегард каза и онова, което знаем от господин Полгет за спешността на решението. Все пак е свършена доста работа предварително. Аз не, не съм координатор, но се присъединявам към казаното от а, моята колежка от Зелените. Господин Биски. Ще дадем положителен знак на бюджетната комисия. А, аз ще напиша мило, но спешно писмо на господин Полгар, че а, се отказваме от резервата и му оказваме доверие но очакваме той да състави документа до средата на юни по начина, по който ние очакваме това от него. Ако сте съгласни, с това можем да приключим обсъждането по тази тема. Сега минаваме към точка 14. Yeah. Well, I think, uh... <laughs> Well, some members have tried to, to, to portray this as... Някои членове, колеги, се опитаха да изтъкнат това, че се нуждаем от повече доверие. Говорих с господин Полгар. Единствената причина, поради която можем да продължим работа по тази тема е, че водим диалог с господин Полгер. Отчитам това, което казахте, но не става дума за това дали вярваме на някого или не. Ние се обърнахме към господин Полгер, ние установихме диалог, ние бяхме онези, които първоначално му се довериха, Надявам се, че доверието ни ще бъде оправдано. В противен случай сме си изгубили времето и то не малко време. Напълно съм съгласна с теб. Ще бъдем любезни, но категорични спрямо господин Полгер. Надявам се, че сред нас има такива, които слушат внимателно и ще му предадат за днешните ни обсъждания ще трябва да заявим спрямо него, че не трябва да ни разочарова. Очакваме да изготви документа до средата на юни. Приключваме обсъжданията по точка 13. Преминаваме към точка 14. Представяне на поръчено от нас проучване на тема прилагане на Европейската квалификационна рамка, извършено от Симон Брюк. Имате думата, господин Брюк. Благодаря за възможността да представя проучването, извършено от Пантея, научно-изследователска организация от Холандия. Ще ви представя контекста, след това ще ви запозная с целта на проучването, ще изложа рамката, в която поставихме анализа си. След това ще ви изложа основните резултати и изводи. Ще се спра и върху нашите препоръки, след което ще отговоря на въпросите ви. Що се отнася до контекста? Европейската рамка, извинете, квалификационна рамка е инструмент, целящ насърчаването на мобилността на работниците и обучаващите се, както и насърчаването на ученето през целия живот. На 23 април 2008 година съветът предложи държавите членки да се отнесат своите квалификационни системи към Европейската квалификационна рамка до 2010 година или чрез индивидуално съотнасяне, или чрез оценка на резултатите от обучението. Предвижда се във всички удостоверения за завършена образователна степен да има такова съотнасяне към рамката. Държавите членки следва да насърчават и да прилагат принципите за контрол на качеството в образованието и обучението, следва и да определят национални координационни звена, които да извършват съотнасянето на националните рамки към европейската. Целта на проучването бе да проучим как държавите членки се справят с предизвикателството, свързано с прилагането на Европейската квалификационна рамка. Друга наша цел бе да категоризираме действията и подходите, да определим какви са необходимите условия за ефективност на действията на държавите членки. Няколко думи за метода. Той се основава на няколко етапа. Първо, чрез проучването на документи и публикации събрахме данни за Холандия, Австрия, Обединеното кралство, Германия, Швеция, Италия и Полша. Проведохме на следващ етап интервюта с заинтересованите страни на европейско ниво и накрая извършихме анализ. Няколко думи за рамката, в която поставихме анализа СИМ когато се прави оценка на изпостигнатото по прилагането на рамката, трябва да се разгледа структурата на препоръките, тяхната относимост, трябва да се разгледат и резултатите, т.е. да се види какво е постигнато до момента. Възоснова на тези три стъпки изготвихме нашите заключения и препоръки. Основните изводи от проучването структура, изпълнение и резултати. Ще се спра върху тези три аспекта. След това ще премина към заключенията и препоръките. Що се отнася до основните изводи за структурата или относимостта на препоръката за Европейската квалификационна рамка. Необходимо е да се насърчи ученето през целия живот, чрез увеличаване на мобилността на работниците и обучаващите се. Това е необходимо, като се имат предвид демографските промени, бързите промени в областта на технологиите и увеличаващата се мобилност на работници между Европейския съюз и трети страни. Що се отнася до теоретичната част, Европейската квалификационна рамка трябва да има стабилна структура. Тя трябва да залага на ясни цели, като насърчаване на мобилността и ученето през целия живот. Трябва да очертава и действия относими към тези цели. Европейската квалификационна рамка в своята структура се разглежда главно като инструмент в областта на образованието. Смята се към момента, че тя е по-малко относима към пазара на труда. Що се отнася до средата, в която се прилага тази рамка, то установихме, че тя се насърчава най-вече на ниво Европейски съюз, че е тясно обвързана с европейските програми и че залага силно на принципа на субсидиарност. Рамката също така е тясно обвързана с други европейски инициативи и инструменти, като рамката за висшето образование, системата за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение и други инициативи, които трябва взаимно да се допълват, трябва да се допълват взаимно и с рамката, но за момента е твърде рано да се направи оценка на това допълване. Има и други инициативи, като например Европейската класификация на уменията, компетентностите и професиите и системата за признаване на професионалните квалификации съгласно съответната директива. Що се отнася до тази директива, трябва да се посочи, че квалификационната рамка се основава на различна система от системата, предложена в директивата. Препоръчително е двете системи да бъдат приведени в съответствие. Сега ще преминем към основните изводи от проучването и техническото изпълнение. Взехме предвид метода на открита координация. Както казах, зачетане принципа на субсидиарност, Европейската комисия може да играе само ролята на координатор. Държавите членки трябва да извършат същинската работа. За да бъдат насърчени държавите членки в тази посока, на ниво комисия има редица инструменти за прилагането на метода на открита координация условията за успешното прилагане на рамката. Те са в основата на главата за техническото при изпълнение. Първо, необходим е Необходими са подготвителни действия на ниво държави членки, действия на политическо ниво. Трябва да се очертаят области от общ интерес, трябва да се постигне високо ниво на институционализация. Следва да се изработят условни критерии. Трябва да се осигури участието на всички заинтересовани страни. Трябва също да се окаже и натиск върху тези държави, които не желаят да проявят ангажираност. Всичко това е много подробно описано в доклада ни, но тъй като нямаме много време, се спирам само върху основните изводи. Има разлики между настоящото положение между държавите членки. Например, държави като Обединеното кралство, Малта, Франция рано започнаха работа по квалификационната рамка. Те вече и преди нейното въвеждане са използвали резултатите от обучението за основа за измерването на квалификациите. Други държави, като новоприсъединилите се държави членки, трябваше да преразгледат образователните си системи, да приложат нов подход към описването на придобиваните квалификации. Т.е. трябваше да извършат много повече работа. В други пък страни има добре установени образователни системи, в които до известна степен се прилага метода на постигнатите резултати. Въпреки разликите между отделните държави членки, те се водят от една обща цел, а именно установяване на прозрачност и взаимно доверие. Единствено, възоснова на взаимното доверие може да се насърчи мобилността на работниците. Заложени са общи цели, но има разлики в специфичните ситуации в държавите членки. Затова има разлики в процеса на прилагане. Някои държави членки вече са преодолели някои от препятствията и могат да помогнат на други държави. По-малко напредналите държави се изправят пред различни проблеми. Има интересни примери за начина по който те се справят с тях. Като се имат предвид общите цели в интерес на всички държави е прилагането да се извършва по надежден начин. Консултативната група по квалификационната рамка, която членуват представители на всички държави и членки, възоснова на препоръките на държавите членки, вече изготви свой доклад изготви и насоки, които да подпомогнат разработващите политики и заинтересованите страни на национално равнище. Много е важно да се спомене, че основният източник на мотивация за държавите членки да продължат работа по прилагането е постоянното наблюдение върху техния напредък. Пример на какъв етап трябва да се придобие свидетелство за завършено средно образование, което да дава право за посещаване на университет. Отделни членове на консултативната група, които участваха още от самото начало, все още играят активна роля в процеса. Те продължават да припомнят за първоначално заложените цели и да очертават посоката, в която трябва да се поеме. Прилагането на препоръките предвижда много кратки срокове. През 2010 трябваше да се изготви доклада, а през 2011 година 2012 година, извинете, трябва да се определят нивата в квалификационната рамка. Бе повдигнат въпроса за това, че тези срокове ще продължат да мотивират държавите членки да започнат работа по процеса. Някои държави членки все още не са изготвили доклада за съотнасянето, но отлагането във времето с две години не е толкова проблематично. По-проблематично е отлагането във времето по втората дейност, по втория етап. Много държави членки все още не са започнали работа по него, а онези, които са, все още не са разработили процедури за съотнасянето на техните специфични удостоверения към нивата в квалификационната рамка. От това проистича потенциална опасност, защото ако не се приключи работата по втория етап, това ще затрудни крайните бенефициенти. Проектът ще си остане само на ниво политика. Резултатите в научната литература се има критични оценки за въздействието на квалификационните рамки. Ние се запознахме с тези оценки. Има доказателства за това, че не проистичат резултати от тези оценки. На тях могат да бъдат противопоставени също толкова добри аргументи за това, че тези оценки а, и рамки няма да доведат до резултат. Като цяло не може да се даде крайна оценка на въздействието. Разгледахме три категории по отношение на резултатите, какви дейности са били извършени, какви са резултатите от тях и как допринасят те за увеличаването на прозрачността. Накрая оценихме цялостното въздействие върху мобилността на работниците и ученето през целия живот. Що се отнася до резултатите от проекта по квалификационната рамка, до момента те са удовлетворяващи за заинтересованите страни. Дейностите протичат по план. Проектът предизвика голям интерес на европейско равнище. Голям недостатък е, че е под въпрос дали ще се приключи работата по втория етап. Що се отнася до резултатите от проекта, се осигурява висока ангажираност на заинтересованите страни. Това е обещаващо, но за момента не е достатъчно за осъществяването на крайните цели на проекта. Що се отнася до въздействието върху основните цели на рамката, а именно увеличаване на нивото на ученето през целия живот, за момента можем да кажем, че няма достатъчна видимост. Прилагането на квалификационната рамка е един много престижен, много труден европейски проект за заинтересованите страни на европейско и национално ниво. Ако разгледаме първоначалните резултати от прилагането, можем да кажем, че става дума за един добър пример за прилагането на метода на открита координация. Въпреки, че трябва да отправим редица критики, свързани с някои сериозни предизвикателства и технически аспекти – Като цяло можем да дадем положителна оценка. Връзката между квалификационната рамка и целите на Европейския съюз не е особено ясна. Трябва по-добре да се обясни как прилагането на рамката ще допринесе за постигането на целите – освен това не е осигурено участието на други генерални дирекции, като например заетост и вътрешен пазар. Може да се осигури участието на тези дирекции, така че рамката да бъде ориентирана към пазара на труда. Има разлики, както казах, в първоначалното положение, в което се намираха държавите членки преди прилагането на рамката което води до разлики при прилагането. Има несъответствие между системата на пет нива, заложена в съответната директива и системата, основаваща се на 8 нива, на която се основава квалификационната рамка. Препоръчително е двете системи да бъдат приведени в съответствие. Има и някои технически трудности, с които се сблъскват държавите членки при съотнасянето. не е постигнат достатъчен напредък при прилагането на критериите на резултати от обучението. Има и спорове за това как да се съотнесат определени квалификации няма установени процедури за валидиране на неофициалното и самостоятелното учене. С това има и някои противоречия между средното и висшето образование – не се отдава достатъчно внимание на прозрачни процедури за контрол върху качеството, основаващи се на резултата от обучението. Трудно е да се осигури участието на заинтересовани страни извън сектора на официалното образование. Сред основните предизвикателства е осигуряването на участието на пазара на труда. Не казвам, че това е проблем за всички държави, но някои имат такива трудности. Има липса на интерес от страна на работодателите към цялата процедура, свързана с квалификационната рамка. Това излага на голяма опасност диалога между образователната сфера и работодателите. Много страни, в това число нези, които вече са изготвили докладите за съотнасянето, не са започнали работа по процедури, гарантиращи отчитането на съответното ниво по квалификационната рамка на всички нива на обучение, в това число и в Европас. Основен въпрос е дали една международна квалификация ще бъде съотнесена към квалификационната рамка по един и същи начин от всички държави членки. пълното и надежно прилагане на квалификационната рамка може да бъде изложено на опасност поради липса на взаимно доверие. Разликите в прилагането между отделните държави членки могат също да повлияят върху доверието. За да се увеличи взаимното доверие е особено важно да се осигури участието на всички заинтересовани страни. Това е възможно единствено ако се извърши работа по втория етап. Постигнате напредък по квалификационната рамка, но той може да бъде изложен на опасност. Тук се прави сравнение между настоящото положение и положението, до което трябва да се достигне. към момента не се поставя в достатъчна степен ударението върху втория етап. Ако се работи по-активно по втория етап, ще има и по-активни обсъждания по прилагането, ще се активизира работата по прилагането и това ще доведе и до по-добри резултати the first set of recommendations for the European Parliament, the European Commission and other European level. Европейският парламент. Препоръчваме а, да се продължи мандатът на консултативната група, а, като се има предвид нейното значение за бъдещият пазар а, и системата на образователните институции в Европа. следващия период трябва дневния ред да се обърне внимание главно на пазара на труда, а не толкова на проблемите на образованието. Необходимо е да се направи а, повече за преодоляване на главните пречки по този път. Оценката, която Европейската комисия ще направи през следващите месеци, трябва да включва да включи оценка на направеното, но и оценка на това, което предстои да се направи. Препоръчваме също така да се види как всичко това ще допринесе за изпълнение на целите на програмата до 2020 година за насърчаване на мобилността и да дефинира средно, по-ясно средносрочни цели. Европейските инструменти е, за постигане на тези цели трябва по-добре да съответстват е, на това, с което разполагаме. Препоръчваме консултантската група да обърне внимание на втория етап – а също така да се съгласи за това какъв да бъде графикът за работа по този втори етап. Препоръчва се по-нататък да се развива подходът, подходът, който се основава върху резултатите от обучението. за, за лица в страните членки. Те трябва да а, чувстват, че това е тяхна програма а, и да се стимулира а, диалогът, а, насърчи диалогът помежду им. На второто а, равнище е, трябва да се види как е, всичко това е свързано с крайните бенефициенти. Препоръчваме да се изгради система за гарантиране на качеството. И да препоръчва се и по-нататъчна работа за валидиране на формалните и неформални методи на обучение. Докладът е на разположение на всички, които се интересуват. Има мисла време и за въпроси. Благодаря. Видях, че имаме подробен доклад, вашето представане е на разположение. Всеки от нас може да го разгледа за себе си и ако има важни подробности, неща, които са важни за нас в Германия, например, немската матура не бива да бъде приравнявана към едно професионално обучение. Т.е. трябва да бъде оценена и приравнена на по-висока степен. Това са неща, които са важни за немската система на образование. Не знам как стоят нещата в другите държави членки. Може да обсъдим още веднъж това в нашата комисия. Благодаря много за вашата работа. Вие ни дадохте изключително много информация. Не знам дали ще успеем да зададем сега правилните въпроси. Ще имаме нужда от малко време, за да осмислим казаното от вас. Или има някой, който има конкретен въпрос? Тълкувам а, липсата на изказвания по-скоро като а, необходимост от обработване на информацията, а не като липса на интерес. А, Смятам, че ще бъде добре да обсъдим всички тези въпроси с нашите партньори в държавите членки, защото във всички държави положението е различно. С това искам да благодаря на вашите сътрудници и да ви препоръчам от време на време да хвърляте око на този доклад, защото той може да ви даде важни стимули. Сега преминаваме към последната точка от дневния ред. Това са а, трансевропейските комуникационни мрежи. Господин Фонтана е докладчик, водещата комисия е ИТРЕ. А, ние вземаме становище и сега искам да дам думата на господин Фонтана, за да чуем неговото мнение по този важен, интересен доклад. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. E Благодаря много за това, че отложихте моя доклад. Не можех да дойда тази сутрин. Благодаря, че го отложихте за днес след обед. Което ми дава възможност да го представя сега пред вас. в областта, в която живея. Миналата седмица имаше земетресение и а, последващите трусове продължават а, да отзвучават. Е, жертва на, мино, мино, на земетресението беше и културното наследство. А, в областта, в която живея, бяха нанесени сериозни щети. Защото беше унищожена една голяма част от културното наследство на района, в който живее. А това е един от богатите на културно наследство европейски региони. Сега колкото до становището което ви представям. Мога да кажа, че става дума за стратегия, чиято цел е а, да увеличи а, широколентовият интерлест в Европа до 2020 година. Искаме 30 мегабит секунда да бъдат на разположение най-малко на 50% от домакинствата, а като една голяма част да има скорост до 100 мегабит секунда. Това е амбициозна цел. Знаем, че ако Европа иска да възстанови своята конкурентоспособност в економическо отношение, тя трябва да използва по-пълноценно възможностите на тази технология. И ние като комисия по въпросите на културата трябва да настояваме за постигането на тази цел – трябва да видим как може културата и образованието да бъдат двигател на економическото развитие на Европа. Тоест, е, нашето предложение трябва да бъде свързано с културата, едновременно с това истинската техническия прогрес и за да можем да разполагаме с тези възможности, за които говорих и като а, а, а, преди всичко става дума за университетите, които ще имат най-голяма полза и преди всичко трябва да получат широколентов високоскоростен интернет. Вярвам, че може, ще направите предложение за изменения за подпомагане не само на университетите, но и на най-отдалечените периферни райони, също така и планинските райони, които срещат трудности в използването на високоскоростен интернет. Защото той там не е на лице. Готов съм да слушам внимателно това, което имате да кажете и вашите предложения, защото колкото няколко глави мислят по-добре от една. Знам, че дискусията ще обхване около един месец и резултатите ще бъдат гласувани през септември. Сигурен съм, че ще работим добре заедно. И смятам, че всичките всички си съгласите, че а, този въпрос е от особена важност. Äh, Благодаря. Благодаря за вашето предложение. Това е първо представене на проектостановището. Има ли някой, който иска да се изкаже по този въпрос? Э, Сабине, може би иска думата. Трансевропейските комуникационни мрежи действително са важен аспект по развитието на темите, за които говорихме и днес сутринта. И много е важно и за бъдеще да разполагаме с средства, защото финансовата ситуация в редица държави членки и изграждането на инфраструктурата напредва бавно. Особено в селските региони е важно да направим повече в тази посока. А по отношение на сближаването, както в економически, така и в културен аспект. Смятам, че е важно да се използва механизма за свързване на Европа и трябва да дадем нови импулси в тази посока. Смятам, че можем да си сътрудничим чудесно в този контекст. По отношение на доизграждането, е, тук трябва да поставим акцента върху огромния потенциал, който е свързан с това. А, а имаме нужда от е, някъде около 270 милиарда допълнителни инвестиции. Това не трябва да а, е, бъдат средства в включени наведнъж, но смятам, че са важни, за да може Европа да запази позицията си в економически и в, в културен аспект когато говорим за потока на информация в областта на средното или висшето обучение, смятам, че е излишно да се споменава ролята на инфраструктурните предпоставки. И смятам, че ще имаме нужда от средства и за бъдеще тези средства могат да дойдат от структурните фондове или от програмите за развитие на селските региони и да ги вложим в доизграждане на трансевропейските комуникационни мрежи. Председателят, благодаря. Подобни теми засегнахме и по време на обсъждането тази сутрин. Това са ежедневни за нас теми. Благодаря за въвеждането в тази тема и за краткия диалог. Вие, господин Фонтана, ще работите върху вашето проекто становище. А, ние на 19 юни ще обсъдим окончателния вариант на вашето становище и есента ще пристъпим към е, гласуване. смятам, че бяхме водещи в въпроси по отношение на електронното учене. ще ще бъдем и в, също в трансевропейската комуникационна мрежа. Сега забравих да дам думата на представителя на комисията. Много се радвам, че присъствате и ви давам думата. Uh, благодаря, госпожо председател. Е, ние се радваме, че може да участваме в вашата работа, макар и този късен час. и макар да е последната точка от дневния ред, ние търпеливо чакахме нашия ред. Искам да благодаря на господин Фонтана за неговата подкрепа, за това как за обобщението, което направи на предложението, за това, че изтъкна колко важно е то, особено за културата. Ясно е, че електронното образование и електронното обучение има нужда от широколентов високоскоростен интернет. По-високите скорости осигуряват по-добри услуги, по-добрите услуги се нуждаят от по-висока скорост. И образованието, електронното образование по-конкретно, има нужда от добре функциониращ високоскоростен интернет. Почетахте значението на всичко това и аз ви благодаря още един път. Благодаря. Благодаря на комисията. Вие бяхте тази сутрин вече веднъж при вас. Оценяваме вашето присъствие и днес тук. Извиняваме се за нашата критична забележка от тази сутрин. Радваме се на една добра съвместна работа. Много благодаря на всички присъстващи, благодарим на преводачите. Имам още нещо, което трябва да кажа резултатите от а, е, срещата на координаторите. Дадохме един а, е, доклад. А, е, стана въпрос за оттегляне на резервата за програмата за а, граждани на Европа. Следващата ни среща ще бъде на 19 юни и отново ще продължи целия ден. Много благодаря и приятна вечер на всички. Вече благодарих и на преводачите.